направя заключението от този дебат, че всички трябва да продължим да следим отблизо какво се случва в Ирак и да подпомогнем тази държава да върви по пътя към демокрацията, спазването на човешките права и процъфтяването. Трябва да използваме всички възможности при нашите двустранни и многостранни контакти, за да подчертаем, че е абсолютно необходимо да бъдат посрещнати легитимните искания и стремежи на иракския народ. В рамките на споразумението за партньорство между Европейския съюз и Ирак ще се води такъв диалог. Искам да благодаря за вашата подкрепа за това тази важна тема да остане сред нашите приоритети. Министра... Благодаря ви, госпожо министр Тубирайнен. Благодаря, Кипос. И сега приключихме този дебат по тази тема. Следващата точка от дневния ред е политическа декларация на на високо равнище относно всеобщото здравно осигуряване. Преди да започна дебата, искам да ви информирам отново, че ако искате да се изкажете по процедурата спонтанни изказване или вдигане на син картон, може да направите стандартната регистрация или новата система, която дава възможност на депутатите да се регистрират електронно за такива изказвания. Затова ви моля винаги да носите със себе си картата за гласуване. Така може да се регистрирате много по-лесно. Направете го сега, не чакайте края на дебата, за да се регистрирате за спонтанни изказвания. Отново давам думата на госпожа Топорайне. Благодаря, уважаеми депутати. Ако ми позволите, искам да отбележа, че да говорим за здравеопазване толкова късно, всъщност е едно противоречие. В тази пленарна зала съм от 9 сутринта. И както и вие, мисля, че вече трябва да почиваме по това време, ако наистина мислим за здравето си. Независимо от всичко това обаче, трябва да кажа, че е удоволствие за мен да обсъждам случилото се на високо ниво на 23 септември в контекста на Общо събрание на ООН за всеобщото здравно осигуряване, за да изградим заедно един по-здрав свят. Това събитие събра е, държавни, правителствени ръководители, е, изготвящи политики в здравната, на, в здравната сфера, за да се борим за по-добро здравеопазване за всички. Всеобщото здравно осигуряване означава всички, дори най-уязвимите, или трябва да кажа по-специално и най-вече те, трябва да имат достъп до здравеопазване, там където им е нужно, без да ги възпрепятстват парите. Идеята е да се дадат политически обещания, финансови обещания, за да има инвестиции в тази сфера и да има напредък посредством всеобщо здравно осигуряване, включително достъп до базови здравни услуги, едни обучени здравни работници или медицински работници, както и лекарства, и вакцини за всички, които а, и да бъдат по джоба на хората. Излезе се с една политическа декларация, която приканва към действия, която бе подписана от а, всички държави членки на ОНЕ. Това е забележително, тъй като беше една последна възможност преди 23-та година, една средна година за постигане на целите за устойчиво развитие до 2030 година. Така искахме да мобилизираме помощ, за да може всичко това а, да бъде задействано. Декларацията ще послужи за един а, план, така че правителствата да отговорят на здравните потребности на своите нации. Но има още много въпросителни, които са свързани с огромните средства, които са нужни до 2030 година, за да можем да изпълним тези амбициозни обещания. Те трябва да дойдат посредством една смесица от вътрешно финансиране, т.е. от отделните държави и международни системи. Това е основната ни задача наистина и мисля, че реномето ни ще бъде заложено на карта, ако се провалим. И накрая, господин председател, уважаеми депутати, бих искала да подчертая лидерската роля на Европейския съюз и държавите членки. Тя трябва да продължи и по темата всеобщо здравно осигуряване в многостранния контекст. Той е нещо, за което много държим, но не трябва да го приемаме за даденост. 2020 година ще бъде година, в която това ще се изпробва, тъй като тогава е 25-та годишнина от Международната конференция в Каро 94-та година за населението и е, платформата от Пекин от 95-та година. Държавите членки ще трябва да се да вземат лидерска позиция за защита е, напредъка, постигнат преди 25 години и да направят така, че да няма отстъпване от този напредък. Такава една лидерска позиция на Европа може да покаже на това високо ниво какво се опитваме да направим. Благодаря на премьера на Нидерландия, който поведе една голяма коалиция от 58 държави, които подкрепиха също репродуктивното здраве и репродуктивните права, както и сексуалното здраве. Това е част от нашия план до 2030 година и плана за всеобщо здравно осигуряване. Инвестициите в сексуалните права, здраве и репродуктивното здраво могат да направят така, че наистина здравното осигуряване да стане универсално, което ще спази и нашите обещания до 2030 година. Едно от основните е да не оставим никой а, незащитен или изоставащ. Искаме да насърчаваме универсален достъп до здравно осигуряване, защото всек, всяко едно човешко същество, особено най-уязвимите, имат нужда от това, зависимо от това каква е економиката. Финското председателство пък въведе подхода за всеобщото добруване, който също е важен. Благодаря ви. И аз ви благодаря, госпожо министър Китос, както се казва на вашия език, а сега от името на Европейската комисия, комисар Мимица. Заповядайте. Комисаря. Благодаря ви, господин председател. Почитаеме депутати. На 23 септември държавните глави, ръководителят на правителствата и министрите на здравеопазването се събраха на изява в рамките на Общото събрание на ОНЕ, за да приемат тази декларация за всеобщото Здравно осигуряване. Целта е да се изгради един по-здрав свят. Комисията приветства това историческо събитие, на което Членовете на ОНЕ признаха, че всеобщото здравно осигуряване означава, че всеки трябва да има достъп до основни услуги в областта на здравеопазването и достъп до реално действащи лекарствени средства и вакцини. ООН се ангажираха с това да се инвестира в първична медицинска помощ, в това да се защитава здравето на жените и децата – да се засилва капацитета на правителствата в областта на здравеопазването. За съжаление, декларацията показа също така значително разделение между държавите, членки на ОНЕ в областта на сексуалното и репродуктивното здраве. Нидерландия оглави 53 те държави, които ясно се изразиха в полза на това да се даде приоритетно значение на сексуално и репродуктивно здраве и правата, свързани с това. Комисар Андрио Кайтист, който се изказа от името на Европейския съюз, подчерта ангажираността на Съюза с постигането на целите на устойчивото развитие и правото на всеки да се радва на максимално физическо и психично здраве. Здравето означава процъфтяващо общество, економическо благосостояние и сигурност. За да се решат проблемите в здравоопазването, е необходим подход, който вече се изпълнява чрез Европейския стълб за социални права, имаме нужда от конкретна политика, която да надхвърля границите само на сектора на здравеопазване. Трябва да работим в сферата на образованието, продоволствието, околната среда, сигурността. Всичко това ще доведе до значителни видими резултати. Затова Европейския съюз трябва да продължи със своя ангажимент с изпълнението и утвърждаването на всички човешки права, включително и тези свързани с сексуалните и репродуктивните права и изпълнението на Пекинската платформа за действие и новия консенсус за развитието. Предстоящата среща на върха в Найроби също така ще приветства и ще закрепи ангажиментите, които са били прияти на конференцията за населението от преди 25 години. Много се радвам, че ще има делегация на Европейския парламент на тази среща на върха. Дейността в Европейския съюз води до значителни резултати. За период 2013-2017 година над 90 милиона раждания са били извършени в условия на пълна и пълноценна медицинска грижа. 11 милиона души са хора, които получават животоспасяващо лечение за вируса на имунодефицита на човека, хивируса. вируса. Съвсем наскоро Европейския съюз подписа споразумение със Световната здравна организация за партньорство, където приоритетът е засилването на системите за здравеопазване и всеобщото здравно осигуряване. Европейският съюз ще подпомага държавите партньори за да могат те да изградят устойчиви към сътресения надежно работещи системи за здравеопазване. Така че те да могат да вървят към всеобщото здравно осигуряване, така че да можем през 2300 година всеобщото здравно осигуряване да стане реалност. Благодаря, господин комисар. Сега започваме с изказвания от името на политическите групи, от името на НП. Давам думата на госпожа Монсерат. Заповядайте. Gracias, presidente. Благодаря ви, господин председател. Постигнахме голям напредък в борбата с основните причини на заболеваемостта и смъртността в живота. Виждаме, че майчината и детската смъртност значително намаля. Виждаме, че значително се променя ситуацията на болните с вируса ХИВ – видяхме, че маларията напада изчезне. Обаче виждаме, че напредъкът е много неравномерен в света. Разликата в средната продължителност на живот в държавите може да достигне до 31 години. Също така знаем, че една от три жени е пострадала в някакъв момент от живота си от физическо или сексуално насилие. Всеобщото здравно осигуряване ще позволи да се удължи продължителността на живота, но също така ще стане и движеща сила за развитието на света. В Европейския съюз се радваме на най-добрата социална система, включително и система здравеопазване в света. Ние сме сред най-развитите региони и държави в света. Включително, що се отнася до всеобщия достъп до медицинско обслужване и медикаменти. Сега нашата цел е да се постигне това да стане реалност в света. Европа има два много важни инструмента, които ни позволяват да се постигнат целите. Първият инструмент това е нашият европейски модел на здравеопазване и вторият инструмент е нашия модел за международно сътрудничество. За това се обръщам към съвета да се популяризира повече нашата система за здравеопазване с нашите партньори, така че да се разпространи знанието за нашата система. И също така ние знаем, че Европейският съюз отделя значителни средства в международното сътрудничество за програми, свързани с превенция и опазване на здравето. Това е необходимо, за да се намали майчината и детска смъртност в света, също така да се намали смъртността от незаразни заболявания. Европа разполага с тези мощни инструменти и ние сме лидери и трябва да поеме водеща роля, за да може наистина да се постигне всеобщо здравно осигуряване през 2030 година за целия свята. Благодаря ви. Имаше проблем с хронометъра, така че ви дадах малко повече време, но проблема беше наш, така че не сте виновна вие. Е, разбирам, че беше сложно за вас също да видите колко време сте говорили, тъй като не беше ясно. И казвам на колегата Ферейра, който вдигна син картон, че установихме, че първия кръг, когато се изказваме от, имената, от името на политически групи, то тогава, като заместник-председател, аз няма да ви позволя да дадете възможност да зададете този въпрос. Можете по-късно. Давам думата на представителя на групата на социалистите, господин Фрицон. Благодаря, господин председател, и добър вечер на всички. Ние, социал-демократите, приветстваме политическата декларация на ООН, защото споделяме целите за устойчиво развитие и желаем всеобщо здравно осигуряване в света. За социал-демократите достъпът до здравеопазване е основно човешко право. Всички хора трябва да имат добро и сигурно здравно осигуряване, независимо къде живеят, дали сте мъж или жена, млад или стар и независимо от е, класата, към която принадлежат. Никой не трябва да бъде изолиран. За съжаление обаче, днес виждаме, че хора в различни части на света няма достъп до добро здравеопазване. Това се отнася и до правото на добро и сигурно репродуктивно и полово здраве. Много жени се лишават от това право и това е неприемливо. Европейския съюз и най-вече държавите членки във водещата си роля трябва да поемат голяма отговорност за правото на аборт. За всички жени това е основно право. Всеки човек трябва да има право да определя какво се случва с неговото тяло. Ние, социал-демократите, ще продължим борбата за същите права, за еднакви права и ценности за всички хора и също право на сигурно и надежно здравеопазване. Благодаря. Сега за обнови Европа Вероник Трине Реонар. Благодаря, господин председател. Декларацията на Генералната асамблея на ООН за всеобщото здравно осигуряване всъщност е, е свързано с е, условията на околната среда за човешкото здраве. И е, наистина има около 400 хиляди случаи на преждевременни раждания и е, случаи на рак в Европа поради замърсяване на въздуха. Това се отнася и на репродуктивното здраве. Е, климатичното затопляне е, дава възможност за разпространение на комари, елтами на епидемии и всъщност два случая в Европа, във Франция има два случая на вируса Зика. Борбата срещу климатичните промени е всъщност всъщност са част от универсалното здравно осигуряване. Осъзнавайки тази реалност и ролята на лидер, която трябва да играе в Европейския съюз, както напомнихте, госпожо, Европейския парламент и Европейската комисия правят от зеления курс абсолютен приоритет. Правото на здравеопазване е основно право на човека. И основната цел на зеленият курс е, е, е човешкото здраве и в е, генерален план глобалното здраве, а това е свързано с екологичното, животинското и разбира се човешкото здраве. В нашата борба срещу климатичното затапляне ние трябва да отдадем особено значение на обучението на гражданите, за да не създаваме неравенство по отношение на здравеопазването, което засяга най-уязвимите. И връзката между околната среда и здравеопазването и човешкото здраве трябва да ни доведе до една е- такава екологична политика, която да залага на критериите на доброто човешко здраве. Аз мисля, че това ще бъде най-големият ефект от новия зелен курс. Благодаря, госпожо. И сега Госпожа... Колегата Сутер, благодаря ви, господин председател, госпожо министър. Приветствам казаното от нашия комисар Ендрукайтис на най-високо ниво за всеобщото здравно осигуряване. Там се каза, че Европейския съюз ще направи всичко възможно, така щото това осигуряване да стане факт в всички страни, не само у нас, но и страните партньорки. Той подчерта нуждата да има здравеопазване във всички политики както също така подчерта един подход, който да почива на правата на човека. Тези думи, тези ангажименти обаче трябва да се превърнат в практика. Само инвестирайки в правото на здравеопазване на всички, достъп до здравеопазване на всички, можем да направим това осигуряване наистина всеобщо. Искам обаче да говоря за нещо съвсем конкретно като председател на форума за сексуални и репродуктивни права. Изключително се вълнувам от това, че някои европейски правителства са против правата на сексуално здраве, както и равенството между полвата в документа, който излезе на най-високо ниво. Надявам се е, едно съюзяване на по-прогресивни страни да даде възможност всички тези елементи да бъдат част от а, крайната декларация. Европейският съюз трябва да продължи да бъде единен и да защитава правата на жените и а, момичетата на всяко ниво, защото няма да има всеобщо здравно осигуряване, ако няма всеобщ достъп до репродуктивно здраве. Благодаря на комисар Мимица, както и на госпожа Тупорайнен за тяхната дейност. Благодаря. Много благодаря, колега. Сега от името на идентичност и демокрация госпожа Балдасаре. Заповядайте. Благодаря ви, председателю да гарантираме на всички граждани по света възможността да получават здравно, качествено, здравни качествени гризи, независимо от това къде са родени, независимо от образование, едно от основните права на всеки един човек. Ето това означава всеобщото здравно осигуряване. За съжаление, днес повече от половината хората по света нямат такива здравни услуги. Над 100 милиона лица годишно всъщност са толкова бедни, че не могат да си позволят никакво здраве здравно осигуряване. Всъщност, ако спестяваме по-добре, ще има и по-добра превенция. Нужно е да се заделят средства първо в националните системи, да се говори с хората, да участват в скрининги, както и в ранна диагностика, за да се предотвратяват заболявания, както и да инвестираме в новаторски идеи. Трябва да се съсредоточим най-вече върху превенцията, профилактиката, а в бедните страни трябва да има социално-економически реформи, за да опазим достойния живот. И накрая, представлявам Италия, която има навсякъде предоставяне на услуги, но мисля, че независимо, че ги предлагаме навсякъде, могат да бъдат по-добри. Благодаря ви. Благодаря, моля ви да спазвате времето, колегите. Сега от името на Обединената левица и Зелените давам думата на господин Ферейра за минута. Благодаря, господин председател. Повече от половината от населението в света няма достъп до здравеопазване. ОНЕ желае универсално здравно осигуряване до 2300 година, но при тези темпове като че ли няма да успеем. Всички хора, всички общности трябва да получават здравни услуги, но много хора нямат средства за да си позволят такива услуги. Как можем да претворим добрите намерения на практика? Това е въпросът. Ние във всички случаи трябва да инвестираме в публичното здравеопазване в различните държави. Но какво виждаме в Европейския съюз? За мен Здравеопазването не може да бъде бизнес, то е право, но за съжаление много често е бизнес. Ние трябва да действаме с инструментите на политиката за развитие и не трябва да превръщаме здравеопазването в бизнес. Сега има резолюция с препоръка на парламента по какъв път трябва да вървим. Благодаря. Господин Франсен, за една минута и половина. Благодаря. Господин председател, уважаеми колеги, добре е, че водим този дебат днес за здравеопазването, защото наистина в света живеят много хора, които нямат никакъв достъп до здравеопазване. Също и в Европейския съюз е така, че много хора по финансови причини нямат достъп до медицински грижи. Важно е да се въведе здравеопазването във всички политики и също така в сферата на устойчивото развитие. Не можем да говорим за здравеопазване, ако не говорим за здрава околна среда и не я постигнем. Трябва да предпазваме хората от опасни вещества, например. В международен аспект твърде е, Небрежно е отношението към отровни субстанции. Бедността води до заболяване и заболяванията водят до бедност. Това е известна пословица. И тук искам да цитирам политиката на вакцинация. Тя трябва да бъде тласната напред, трябва да се ангажираме. Навсякъде по света да има добро здравеопазване, обаче пълното здравеопазване само в Европа ще струва 600 милиарда евро. Репродуктивното здраве трябва да се постави също в центъра на разглеждането, също и целите за развитие, необходими е и добър мониторинг и е, необходимите нормативни актове. Благодаря, колега, сега давам думата на госпожа Чардас за минута и половина. Благодаря, господин председател. Ние знаем, че първичните здравни грижи е най-ефективният начин да се достигне всеобщото здравно осигуряване. Обаче, когато видим колко финансови средства се насочват към здравето, ще видим, че много средства са насочени към градовете, но много малко към сълските райони или неодалечените райони. Например, в Мадейра има много сериозни проблеми с осигуряването на достатъчно лекаря. Необходимо е Европейския съюз да помага на държавите членки да реализират политика свързана с здравеопазването. От жизнено важно значение да предложим повече стимули на лекарите и медицинските служители като цяло, за да могат те да бъдат насочени към по-отдалечени райони и райони, които не са районите на големите градове. Само така ще осигурим здраво общество. Има въпрос с син картон от страна на господин Сокол. Ще приемете ли задаването на този въпрос? Заповядайте. gospodine predsjedavajući благодаря ви господин председател. много се радвам че споменахте един от проблемите, които все още съществуват, когато става дума за достъп до здравеопазване в Европейския съюз. Кои видове политик в Европейския съюз могат да допринесат за решаването на този проблем. Смятам, че политиката сближаване е подходящия инструмент, за да се преодолеят проблемите, за които говорите в Мадейра, но също и в други части на Европейския съюз, по-специално Източна Европа. La declaración de la ONU es un gran paso adelante. Miren, en 1986... Вижте сега, става дума за това, че имаш. Извинявайте, колега, колегата трябва да отговори на въпроса, който му беше зададен с дигане на син картон. На мен ми беше дадена думата. Онореволе, ми скузи, ма лей... Се извинявам. Вие ще говорите след като приключи има въпрос с вдигане на син картон. Вие сте в списъка, но след този оратор. Нека сега. Дорес. Por favor. Okay, uh, thank you, colleague, for your answer. Благодаря ви, колега, за този въпрос. Важно е държавите членки да получават необходимата подкрепа, за да могат да преодолеят ограниченията в здравеопазването. И разбира се, човешкото здраве е нещо, което е толкова важно. И Необходимо е да се гарантира на гражданите достъп до здравеопазване в отдалечените райони, където няма достатъчно ресурси за достъп до здравеопазване. Това означава, че нашите граждани са лишени от здравните услуги, които те заслужават. Благодаря ви. Давам думата на депутата господин, госпожа Чех едно основно право е здравоопазването, но как може да направим така, че хората могат наистина да упражняват това право? Днес имаме прекалено много неравенство, дори в държавите членки. Аз съм лекар и мога да ви кажа, че достъпът до висококачествено здравоопазване в моята страна Унгария не е основно право, а е привилегия. В Европейския съюз ние имаме най-така кратък живот. Всичко зависи от това къде живеете и какъв е вашия статут и дали може да си платите, а не какви са вашите потребности. Човешкият капитал е в основата на всяка една добра функционираща система. Лекарите и медицинските сестри трябва да бъдат високо ценени, тъй като те са стълбовете на едно добро общество. Гарантирането на висококачествено здравопазване дава социална защита и трябва да е приоритет на държавите членки. Трябва да се борим, да направим така, че когато кохезионната политика може по-добре да обслужи здравето на гражданите. Трябва да окажем натиск върху правителствата, така, щото всички да упражняват своите права и а, да могат да упражняват тези права, независимо от статута си. Много благодаря, колега. И сега давам думата на госпожа Конечна за минута. Vážené kolegyně, vážení kolegové, někteří z vás si ještě možná pamatují. Уважаеми колеги, може би някои от вас си спомнят, че през 2017 година аз бях едно от лицата на кампанията за пътна карта за всеобщо здравно осигуряване до 2300 година. Тогава призовахме държавите членки и институции на Европейския съюз да гарантират това право на пациентите, независимо от това къде се намират в Европейския съюз – да им се гарантира високо качествено медицинско обслужване. Така че медицинските изделия, лекарствените средства и здравните грижи да са достъпни за всички. Трябва да кажа обаче, че държавите членки не се вслушаха в тези наши призиви. Ние сега обсъждаме декларация на световните лидери. Но преди всичко ние трябва да започнем с декларацията, в която парламента призова за всеобщо здравно осигуряване, нещо блокирано от държавите членки. Сокол. Благодаря ви, давам думата на а, следващия оратор, това е господин Сокол. Благодаря, господин заместник председателю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 здравеопазване между градските райони, селските райони, е, селските райони в Западна Европа или в е, Централна и Източна Европа. Също така островите, отдалечените райони. За съжаление, е, Европейският съюз като че ли допринесе за засилването на този проблем с липса на достъп, защото наложи бюджетни ограничения – тази политика се промени. НП сложи на първо място достъпа до здравоопазване. И смятам, че трябва да направим така, че тези проблеми да бъдат разрешени в кратки срокове. Европейският съюз има различни инструменти, които може да използва, като един от тях е кохезионната политика. Тази политика почива върху принципа на солидарността, което означава, че трябва да се помогне на районите, които изостават, за да може регионите, които изостават да догонят онези, които са по-напред. Здравеопазването трябва да бъде един основен приоритет за нас и по този начин ще допринесем за по-добро здравеопазване. Благодаря ви. Давам думата на господин Чуходаро за минута. Благодаря ви, господин председател. Ще се постара да бъда кратък. Когато говорим за здравето, аз като лекар, който е работил в отделението за бърза помощ, знам, че е много сложно винаги да се осигури необходимото здравеопазване, когато ситуация е особено сложна. И искам да подчертая, че е много важно в училищата да се преподават основи на медицината, така че хората да могат да оказват първа помощ. Трябва да преодолем економическите пречки, за да могат хората да си позволяват здравна помощ. Що се отнася до Европейската програма за здравето на жените, която позволява рано диагностициране на раковите заболявания, програмата за репродуктивно здраве и безплатните анализи на майките и бебето. Ние нищо няма допустим. Благодаря ви, давам думата господин, господин Майорино. Благодаря. ООН е през септември при една политическа декларация за всеобщото здравно осигуряване. По този начин се пое голям ангажимент и то сериозен. И нужни са конкретни е, резултати в тази посока. Здравоопазването за всички е едно право, което не трябва да бъде подлагано на дебат. Но, както знаем, на практика нещата не изглеждат така. Да има всеобщо здравно осигуряване означава да гарантираме на всички основни здравни качествени услуги, да има лекарства, ваксини, които са сигурни, които са ефикасни, както и наличието на лекари, на, дори ако щете социални работници. Т.е. трябва да приемем никой да не изостава, да не бъде изоставен и забравен. За това е нужно преобръщане на пътя в различни сфери и големи инвестиции, наистина големи. Не става думи за един един разход, не го смятайте за разход. Това е инвестиция, това е основен принцип, който постоянно трябва да защитаваме, когато говорим а, или правим избор, за да гарантираме добруването на жените и мъжете по света. Благодаря. Благодаря ви, господин Майорин. Има син картон от господин Сокол. Приемате ли въпроса с вдигане на син картон? Заповядайте. Благодаря ви, колега. Вие няколко неща споменахте, които според вас трябва да бъдат направени, за да се разреши проблема. Искам да ми отговорите на следното. Държавите членки в Европейския съюз отговарят за първичното здравеопазване, но Европейския съюз има все по-голяма роля. Смятате ли, че Европейския съюз трябва да има все по-голяма роля в сферата на здравеопазването и трябва да заделя средства, за да влияе на здравните политики в държавите членки и може ли Европейския съюз да допринесе за това? Благодаря. Заповядайте, имате думата. Много ви благодаря за този въпрос. Аз съм убеден, че трябва да ви отговоря с да. Европейският съюз трябва да инвестира в средства. Дори бих казал, трябва да спазва своите собствени правила, защото имаме социален стълб. В този социален стълб ние сме дали такъв тип избор в тази посоки. Темата е обаче всичко това да не се смята за разход и да се добавя към бюджетните съкръщения и по този начин да останат назад бедните. Нужни са комплексни политики в Съюза и смятам, че този парламент трябва решимо да се бори в тази посока. Нали? Благодаря ви, господин Майорино. И сега давам думата на господин Гонзалес Касарес. Заповядайте. Благодаря, господин председател. Декларацията на ОНЕ е една огромна крачка напред. В самото начало на демокрацията в е, Испания, още през 70-те години, социалистите в Каталония въведоха принципа на всеобщо здравно осигуряване. 25 години след това Народната партия в Испания отмени това – това означава епидемиологични рискове, това, че много млади хора, много безработни оставят без необходимите здравни грижи. Правителството на Петро Санчес обаче възстанови всеобщото здравно осигуряване. Това показва, че декларациите сами по себе си не са достатъчни. Трябва да бдим на това да не се е, нарушават нашите права. Трябва да не допускаме да се урязват средствата здравеопазване. Болестите не признават е, нито расите, нито цвета на кожата, нито границите. Ние трябва винаги да защитаваме правата на хората, включително правото на здраве. Благодаря ви. Има и към вас въпрос. Той идва от е, Дин Монсерат. Ще приемете ли този въпрос? Заповядайте. Испания nunca ha dejado. Испания никога не е да има всеобщо и безплатно здравеопазване за всички испанци. Ви излагахте. И искам да кажа госпожа Мусерат, която е била министър на здравеопазването, че е имало указ, който лишаваше всички граждани от достъп до здравеопазването. Беше въведена дискриминация Например, спрямо младите хора, които бяха напуснали страната за повече от 3 месеца. Когато те се връщаха в Испания, те не можеха да имат достъп до здравеопазване, защото Народната партия им отне това право. Вие сте виновни за това. В Мадрид същото беше направено в областта на здравеопазването, както и в други региони. Благодаря, колега. С това се изчерпа списъка с оратора и сега започва процедурата спонтанни изказвания. Само един се е записал. Госпожа Уорд се е записала. Заповядайте. Uh, you, Благодаря, господин председателю. Аз се гордея, че съм от политическа партия, която създаде Националната здравна служба. Лейбористската партия направи едно всеобщо право на всеки един от люлката до гроба на безплатно здравоопазване. Направихме го след Втората световна война, когато все още нямаше достатъчно храна. Ние сме една партия, която иска истинско здравно осигуряване за всички. Смята, че не трябва да има допълнителни такси, трябва да се преборим с фармацевтичните дружества. Нашето здравоопазване трябва да направи така, че хората трябва да бъдат преди печалбата. И това е едно основно човешко право. За съжаление обаче не всички имат такава мрежа, която да ги спаси. Радвам се, че Европейския съюз подкрепи 57 милиона жени, които да използват контрацепция, иммунизират 13 милиона деца, даде 11 милиона а, възможности за, на, 11 милиони възможности за лечение, както и създаде 600, раздаде 600 000 мрежи срещу малария. Трябва да насърчаваме всеобщо здравно осигуряване, трябва да продължим да не изоставяме хората зад себе си, нито един да не остане необгрижен. Много ви благодаря. С това приключихме списъка с изказванията и давам думата на Европейската комисия. Комисар Мимица, заповядайте. Grazie mille, Presidente. Госпожо министър, почитаеми депутати, благодаря ви за този изключително оживен и интересен дебат. Мисля, че стана ясно, че всички споделяме ценностите на равенството и всеобщия характер на достъпа до здравеопазване. Нещо, което е в основата на идеята за всеобщо здравно осигуряване – това, което е факт във всички държави членки на Европейския съюз. Декларацията на ООН е важно постижение, тъй като тя провъзгласява основните европейски ценности. Обаче сега е важно декларацията да стане реалност в целия свят. Затова приветстваме това, че декларацията предвижда механизъм за проверка, който ни позволява да анализираме напредъка, постигнат през 2020 и 2300 година. Това ще бъде основа за адаптиране на нашия подход и дейност преди да се свика нова среща на високо равнище през 2033 година за преглед на изпълнение на поетите ангажименти. Европейския съюз ще продължи да подпомага всички държави, които желаят да напредват в посока всеобщо здравно осигуряване чрез нашите действия в областта на външната политика включително и чрез съответните европейски политически инструменти и партньорства на нивото на сътрудничеството, ни глобално ниво, нивото с отделни страни и региони. Благодаря, господин комисар. От името на съвета давам думата на мистер Топирайнен, който ще приключи този дълъг маратон, наистина, който тества нашата устойчивост. Благодаря ви, председатели, уважаеми депутати, дами и господа. В заключение бих искала да ви благодаря за този полезен дебат. Мога да гарантирам пред вас, че това председателство, председателството на Финландия ще положи всички усилия да сърчава всеобщото здравно осигуряване и достъп до здравеопазване. Всички хора, особено най-уязвимите, имат нужда от него по цял свят. Това отговаря на така наречената економика на добруване, един подход, който въведе финландското председателство. Според нас, всеобщото здравно осигуряване е една устойчива инвестиция – Особено внимание ще бъде отделено на потребностите на жените и момичетата, включително сексуалните права и правата на репродуктивно здраве. Държавите членки подкрепят многостранните организации като ООН, една основна организация, заедно с Европейския парламент. Ние насърчаваме тези права в контекста на преразглеждането на темите, които са свързани с различни документи на ОНЕ и конференции на ОНЕ. Благодаря ви за вниманието и мисля, че сега е добре да кажем лека нощ, спете добре, хубаво е да се спи добре за здравето. Абсолютно съм съгласен с вас. Много ви благодаря отново, госпожо министър. Приключваме дебата. Следващото заседание ще започне утре, 24 октомври, от 9 до 14 часа и след това от 15 до 17. Дневният ред е публикуван. Може да го намерите на сайта на Европейския парламент. Приключваме заседанието. Лека нощ на всички!